аплодисментите, които прозвучаха току-що, вие успяхте да обедините Европа. Дори е, торите се присъединиха към овациите. Дами и господа, искам да благодаря от името на всички на нашите гости. Сега първо минаваме към гласуването. Първи въпрос е изменение на графика за провеждането на месечните пленарни заседания на парламента. Господин Келерман има а, предложение. Благодаря. Благодаря, господин министр-председателю. По правило 1174 от процедурния правилник искам да предложа това да бъде отложено за 3 месеца. За след 3 месеца, извинете. Не е нужно да се взема решение сега. Получихме решението на съда на 13 декември. Повечето депутати не са имали възможност да разгледат решението подробно. Защо сега трябва да се гласува прибързано този, е, това изменение на графика? Нямаше възможност да се разгледа добре решението на съда, нямаше възможност правно становище да се потърси за смисъла на решението. Вие, господин председателю, решихте, че измененията по този график а, са неприемливи, плюс-минус 4 дни. А, според мен а, това не е записано в а, правното а, основание на съда. Бих искал да се аргументирате. Повечето депутати не са виждали новия график, не са били изпратени нови копия, той е качен само на вебсайта. Питам, защо сега трябва да се прибързва и да се гласува този въпрос? Многократно мнозинството в тази зала е гласувало да прекарваме по-малко време тук в Страсбург, така ще пестим пари, време и въглеродни емисии. We, we Разбира се, че трябва да спазим решението на съда, но искаме разумен на отсрочка, за да може вие, господин председател, да помислите вие какво трябва да се направи, председателския съвет да помисли и в крайна сметка може и съветът да сложи край на този цирк. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Времето за изказване за такива предложения обикновено е ограничено, тъй като става дума за нещо важно, ви отпуснах малко повече време. Някой иска ли да се изкаже в полза на предложението? Eh, Благодаря. Аз не съм привърженик на конспиративната теория на преждеговорившия колега, но искам да кажа нещо от името на шведската делегация. Ние смятаме, че действително не можем да прибързваме. Календарът вече е прият до лятото, тъй че ще отделим малко повече време. Ако отделим малко повече време, ще дадем възможности на Комисията по конституционни въпроси да обмисли въпроса. Сега против предложението господин Дол. Само един въпрос, господин председател. Е, тъй като календарът за 2013 година фактически е анулиран, ако се вслушаме в колегата, който иска това, то от понеделник ще, няма да можем да заседаваме никъде. Нито дори в Брюксел. И е, фактически е, три месеца ще трябва да мислим как да работим през 13-та година предложението за отлагане. Има предложение за отлагане на вота. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се предложението. Благодаря. Сега преминаваме към гласуване. Добре, ще направим проверка за предложението на колегата Кенен Кемеран. Край на гласуването. Предложението е отхвърлено. Преминаваме към гласуването на самия календар. То ще бъде електронно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Календарът е прият. Благодаря. Wo er denn? It's quite warm in this seat. Доста е топличко. Някой ми е стоплил стола, казва заместник председателя на парламента, който поема председателството на заседанието. Е, първо, господин Белдър трябва да бъде е, назначен на името на господин Матрес, това е от е, Европа за свобода и демокрация. Нямате какво да добавите. По 261 член не е поискано да се е, гласува коригендума от вчера, така че сме